Powoli, powoli dochodzi kwadrans akademicki. Мисля, че закъсняваме само с 15 минути. Знаете, че обикновено прилагаме такъв а, толеранс. Решихме да прехвърлим презентацията на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 госпожи и господа. За мен е удоволствие да съм гост в вашата комисия. Няколко думи ще кажа за структурата на тези стопанства, които обсъждаме. Семейните стопанства. Аз съм доктор от университета в Гьотинген. Всички присъстващи, убедена съм, знаят много за селското стопанство. Тази сутрин чухме много интересни презентации и аз искам да се възползвам от тях и да ги използвам за основа на моята презентация. Един цитат искам да спомена в началото. Всички семейни ферми в Европа включват труда на, на съответното семейство, но не всички са малки. Имаме различни видове компании, имаме холдинги, имаме производствени дружества, въобще различни видове юридически лица, но така или иначе идеята да се намери економия от мащаба и да се намалят разходите. В Германия има едно понятие, което се нарича помощ за съседа, буквално преведено. Това означава, че фермерите споделят своето оборудване, помагат си в времена на усилена селско-стопанска дейност, както е сега. Тези фермери обаче, които се подпомагат един друг, не се появяват в статистиките. Това са просто едни доброволни споразумения между тези фермери те се обединяват по този начин, за да се възползват от економиите от мащаба, за да намалят своите разходи. Всяка една от тези компании може да се разглежда по-отделно като семейна фирма или като сбор от компании. Те обаче не присъстват на радара. В Германия преди няколко години средният размер на стопанството беше 22 хектара. Това не е толкова много. През 2010 година вече имаме 40 хектара следно. А, средно. Виждате, че всяка година има средно увеличение с около 1 хектар и то тази промяна се осъществи много бързо. Можем да разгледаме примери от немската статистика. През 2001 година 5000 трактора са продадени с капацитет повече от 74 кВт доста добро оборудване. Това са 15% от всички продадени трактори в Германия. През 2011 година 9000 трактора са продадени с същия капацитет на двигателя и това вече представлява 74% от всички продадени трактори. Това увеличение се дължи не защото фермерите искат да карат по-големи трактори, а защото просто по този начин се спестява от разходи за труд. Те могат по този начин да обработват по-големи площи, да използват по-добро, по-голямо, по-мощно оборудване – Станахме свидетели на консолидиране на земята, консолидиране на стопанствата. Това всичко благодарение на технологиите. 75 кВт всъщност е, е първата стъпка. Има и много по-мощни е, машини, които се споделят от е, няколко ферми и това замества всъщност работната ръка Подобни неща наблюдаваме и в сектора на млекопроизводството, в сектора на птицевътството и свиневътството. Това, което виждаме в Германия не е изключението. Ако погледнем Евростат и статистиката за цяла Европа, ще видим, че размера на стопанствата се отчита по силата на площа в хектари, средния размер е между 2 и 10 хектара. Тези ферми с такъв размер през последните 10 години обаче са намалили своя брой с около 50%. Какво означава това? Това означава, че има окрупняване – Понякога тези ферми се обединяват в холдинги, които разполагат с повече от 100 хектара. Тоест, тенденцията е към увеличаване, окрупняване на холдингите и тази тенденция няма да избегне, да, да пропусне и малките, семейните стопанства. Много научни разработки в момента се посвещават на различните структури на фермите. Според някои от тях, инвестициите в семейните ферми са много различни по своя характер, тъй като има много различни семейни стопанства и ферми. Аз се занимавам с земеделие и освен това съм и учен и знам от собствен опит какво означава всичко това. Когато става въпрос за достъп до пазара, би следвало да ограничим, по-скоро да осигурим достъп на всички участници. Има много ферми, които са големи и се занимават с различни видове култури, с различни видове дейност. За тях няма кой знае какви проблеми, но има други ферми, които са много малки, специализирани в своето производство и по някакъв начин те трябва да бъдат поощрени. Всички семейни стопанства, малки и големи, трябва да бъдат взети предвид и аз тук взимам предвид казаното от госпожа Раймерс, тъй като трябва да решим какво означава семейно стопанство. Семейните ферми, за разлика от останалите, трябва да се справят по-отделно с много правила, не на последно място свързани с екологизацията. На лице и проблема с заграбването на земя, ние трябва да се погрижим е, така, щото земеделската земя да остане в ръцете на фермерите. В Германия имаше голям дебат по един закон в тази област и се говореше за правомощията на федералните провинции, имаше спорове за това кой за какво трябва да отговаря. Говореше се за даване на възможности за инвеститорите, като същевременно се осигури необходимата защита – Аз смятам, че имаме нужда от а, повече научна дейност в тази област. Би трябвало да обмислим внимателно каква точно подкрепа трябва да се даде на стопанствата с различна големина. Има холдинги, стопанства, които се интересуват от конкуренция в световен мащаб – би следвало да разгледаме какво се случва в различните категории семейни ферми. Освен това, в целия Европейски съюз семейните ферми са, различни по своя характер. Най-малките ферми представляват ферми на едно семейство. Има обаче някои семейни ферми в Европейския съюз, които са изключително големи и продължават да се разрастват. Ето защо трябва да се направи нещо за всички тези видове предприятия. Мисля, че има какво да се направи тук. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега преминаваме нататък. И преминаваме към експертните дискусии, предвидени за следобед. Всъщност, ако има въпроси, може да ги зададете. Ако не се лъжа, госпожа Давидова все още е тук. Не знам дали госпожа Хенеси е тук. Ако имате въпроси към тримата изказали се, може да ги издадете преди да преминем към следващите участници в експертната дискусия. Rozumiem, że one się pojawią zapewne później в całości. Доколкото виждам, имате нужда от време, за да обмислите своите въпроси. Нека тогава да преминем към експертните дискусии, предвидени за днес след обед. Естествено, прикамваме тримата оратори да останат, за да могат да отговорят. Стигаме до международната перспектива. Първият оратор е господин Лучано Чентонце от Европейския комитет за образование и земеделие. След него ще се изкаже господин Анри Руе Дорфей. Даваме думата на първия ни оратор за днес след обед, господин Чентонце. Możemy, możemy powoli zaczynać. Може да започнете, когато поискате. Good afternoon. Thank you for this opportunity. I... Добър ден. Много ви благодаря. Ще се опитам да говоря от гледна точка на едно НПО. Става дума за подкрепата за семейното земеделие. Um, I'm <coughs> Luciano Gentonza, I'm working for CFI. Аз съм чентонце и всъщност работя за Федерация за католически НПО в ФОКСИФ. Има над 700 члена, които работят вече над 40 години, като те искат едно справедливо развитие. Милиони италианци участват в такива инициативи. това са едни от най-важните елементи в дебата в подкрепа на семейното замеделие и продоволствената сигурност в рамките на нашата инициатива, която с папа Франциск стартирахме с подкрепата също така на Каритас. Подходът ни е фокусиран върху човека и семейството, зачитане правата на човека и е, опазването на природните ресурси. Искаме продоволствена сигурност и суверенитет. Искаме също така правото на храна да е право на всеки един човек – той трябва да има достъп до достатъчна, адекватна и приемлива за културата му храна, която да се произвежда и консумира устойчиво, като се запази достъпа до храна за бъдещите поколения. Също така смятаме, че е, Фермерските семейства играят много важна роля в своите общности, с специален фокус върху ролята на жените. Ние работим с тези семейства, търсим проблемите, след това търсим решенията. Имаме дългосрочни отношения с местните общности. Домакинствата, жените и младите са най-важните при промяната на местно ниво. Трябва да се насърчават действия в общността, на колективно ниво, за да може всички, които са част от един, от едно семейство, един колектив, да могат да разпространяват агроекологичните иновации. Първо, ние смятаме, че семействата на фермерите трябва да получат достатъчно права и възможности да вземат решение на местно ниво и те да бъдат основни играч за устойчиво развитие на селските райони, да има по-добър достъп до ресурси, като бързо се реагира на настъпващите промени в околната среда или от структурен характер. Това се нарича food democracy или демокрация на продоволствието. Имаме няколко указания за действия, които са свързани с намаляване на зависимостта от външни продукти, като има възможност домакинството да произвежда толкова, колкото потреблява. Насърчаване на национални и регионални фермерски организации, които наистина да представляват фермерите и да участват на политическо ниво при вземане на решение. Трябва да се приемат агроекологични системи в фермерството, заедно с научно-изследователския сектор и заедно с семейното земеделие, като там включваме също така и лесовътството, и животновътството, трябва да има насърчаване на диверсификацията при производството на храни и Не на последно място, насърчаване на обучението, просветни кампании в сътрудничество с други действащи лица, за да може семействата на фермерите да бъдат истинската е, социално-економическа сила на местното развитие. Опитът на FOXIF като неправителствена организация показва ефективността на някои от инструментите, които дават възможност за подобряване на начина на живот на а, домакинствата в а, селата и производството на храна. Е, това са инструменти, които дават възможност а, на обработващите земята да закупят земя, да се подкрепят организациите на местните фермери, да има правна подкрепа, има достъп до кредити и микрокредити, да се борим срещу злоупотребата с политическа и економическа власт и да се опазва земята. Също така е важно производителите да имат достъп до семена, е, да може да се съобразяват с сезоните, като се намали тяхната зависимост от многонационалните компании, които доставят е, семена. За тяхното овластяване на фермерите и техните семейства е добре е да се насърчава духа на кооперацията и асоциацията и сред инструментите за производство и потребление е изключително важно информацията в общността да бъде насочена към образоване за интелигентно, адекватно хранене от ранна детска възраст, за да се потребяват храни информирано. Трябва да има по-голяма възможност, по-голяма гъвкавост, уместните общности, подобряване на тяхното здравеопазване, да се насърчава една интегрирана система на превенция и лечение при недостатъчно или недобро хранене. Необходимо е също така да действаме срещу въздействието на климатичните изменения, като се занимаем и с плодовитостта на почвата. Изключително важно е да се изпълнява правим и срещу кризата на семейното а, земеделие, защото има някои модели, които са печеливши и съответно трябва да се върнем към тях. Мога да ви дам пример а, за проект. Това е един проект за маркетинг на мляко в Танзания обработка на млякото от местни животновъди, производство на мляко, устойчив пазар за животновъдите. Имахме 850 фермери, които участваха. Това са около 5000 члена на семейство. Организирахме ги в фермерска асоциация, 1500 крави, около две животни на семейство. Имаше прегледи от ветеринари, 12 литра на глава. Частично се използва 500 литра на ден. Извинете, 5000 литра на ден – ни се искаше да могат да бъдат обработени, но в момента се обработва 3500 литра на ден. Става дума за местния пазар, е, прави се сирене, което след това отива и в съседни райони. От 2010 до 2012 имаме 140% увеличение на доходите на всеки един от животновъдите. Млякото отива седмично до 58 основни училища в района, увеличава се потреблението на мляко реализацията на проекта получихме подкрепа от един голям италиански кооператив на млекопроизводителите. Сътрудничеството беше много добро. Опитът показва ефективността на инструментите, които се използват за последователността на политиките национално и международно ниво – Необходимо е да се обърне внимание за, извинете, на опити да се преборим с хомологизацията на агроиндустриалния модел. Трябва да се справим с заграбването на земята. Трябва да има едно сътрудничество и една конкуренция, която да бъде честна, да има биоразнообразие да не се дават субсидии на големи предприятия, многонационални фирми и да се избегне биопиратството. Необходими са доста... допълнителни мерки за насърчаване на малките производители. Трябва да обърнем повече внимание на научните изследвания,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 че малките ферми имат нужда от по-голяма подкрепа от регионалната администрация. Това, което казахте за регионалната политика е към местните ферми е следното. Малките ферми имат само търговска функция. Те имат и социална, териториална функция. Те не оказват влияние до голяма степен на самия пазар и имат нужда от подкрепа. И подпомагайки ги, ние не изкривяваме конкуренцията. Е, мисля, че ще се върнем на този въпрос. Сега давам думата на следващия оратор. Окей. Okay. Sorry. Je, je vais, je projeterai quelques chiffres tout à l'heure. Бях помолен да представя общите предизвикателства в селското стопанство в южната и северна част на Европа. Първите общи характеристики са, че има общи предизвикателства. Има три такива. Да може да бъде изхранено световното население от 7 до 9 милиарда, да бъдат управлявани по устойчив начин природните и екологични ресурси на планетата, както и да се предоставят работни места, както и възнаграждение, достойно възнаграждение от 40% на хората в света. За да се изхрани света, се нуждаем от всички селски стопани по света и ако искаме да отидем по-далеч, можем да кажем, че за да управляваме устойчиво природните ресурси на планетата, трябва да осигуряваме и да можем да осигуряваме достойно възнаграждение на всички работещи в селското стопанство, са необходими 40% от работните места. И така ние се нуждаем от селско стопанство, на малки ферми, които да са мултифункционални. Втората обща характеристика е, че навсякъде в света се нуждаем от една тройна революция в селското стопанство. На първо място интензифициране на производството, тъй като съгласно статистическата данни на ФАО, с 70% трябва да се увеличи сълскостопанското производство през едните години, не чрез увеличаване на площите, а чрез по-интензивно земеделие. На следващо място управлението на екологичните и природните ресурси, което изисква една агроекологична революция или поне една еволюция, що се отнася до начина на производство. Необходима е също революция, за да могат да бъдат осигурени в работни места в селското стопанство, които да бъдат възнаграждавани по достоен начин. И третата обща характеристика е, че се нуждаят от политика, както и от международни регламенти. Трябва да има достъп до поземлени ресурси. И тук се поставя акцент особено върху осигуряването на използването на земята в нашите страни, поне в Франция. Производителите предпочитат да имат стабилна собственост и изкупуването на оставащите земи. Трябва да имат също достъп до пазара. Цените трябва да са стабилни, достатъчно високи. Това изисква обществена намеса. ако няма възможност по друг начин да се регулират дисбалансите на пазара. Въпроса за стабилните по-високи цени са много важни. Това е ключово за инвестициите и иновацията. Не са необходими само субсидии и публични инвестиции, а по-скоро инвестиции на самите производители. Но и за това трябва тези инвестиции да идват от самите производители. Също се отнася и за иновацията. Трябва да има достъп до кредити, които да са съпоставими, да отговарят е, на съскостопанството производство. Не трябва да има повече от 3% е, лихва. По време на кризата нямаше достъп до такива кредити. И тези 3% са не на годишна, а на месечна основа. Затова селските стопани не могат да връщат взетите заеми. Друга политика се отнася до публичната инфраструктура, пътища, научно-изследователски центрове. Трябва да има също достъп до адаптирани технологии, една сълскостопанска система, която да използва иновациите, нуждае се от подкрепа в, в света сега се изискват повече економии на обществените средства. Няма достатъчно висока степен на платежоспособност в бедните страни. И още два въпроса, свързани с публичната политика. Това трябва да са политики насочени към селските стопани, в частност към семейните ферми. В Бразилия беше постигната значителен напредък. Там има много добре и високо продуктивно производство в семейни ферми. И това е път за борба срещу мизерията в селските райони. Има политика, която цели примахването на бедността в Бразилия и тя не засяга само селското стопанство. Но в селското стопанство са, се намират най-уязвимите хора и затова акцентът е поставен там. И това се отнася и за фамилните ферми. Има и конкретни целенасочени политики, свързани с осигуряването на кредити и също масово изкупуване от държавата на продукцията, които се осигуряват за училищата. И така има а, социални аспекти, териториални аспекти и прочие. Тази сутрин стана дума и за дефинирането. Има проблеми с а, границите, но са необходими и други критерии, които да са от полза за малките ферми, за планинските ферми, а не само да говорим за семейни ферми, защото в тази дефиниция се включва голямо разнообразие от фирми. Има такива, които въобще не се нуждаят от допълнителна помощ. И защо да поставяме акцент върху тази, този тип производство. Това се дължеше преди всичко на кризата и спекулирането с цените на обработаемите площи. Но въпреки това тези ферми работеха и се оказа, че този модел устоя независимо от това, което се твърдеше. Това са предприятия, които разполагат с местни капитали, които имат достатъчно работна ръка, които използват местни модели. Има доста голямо неравновесие между регионите, що се отнася до обществената, публичната политика. Искам да се спря на няколко неща, без да навлизам в детайли. По дефиниция, селските, селското стопанство се осъществява в доста разнообразна среда, която има доста трудности, и не става дума а, само до фактори, които изкривяват а, пазара, като а, субсидиите за износ, например. Има доста голяма конкуренция между тях в Африка и части на Азия селските стопани не, не получават подкрепа, особено на север, и не са достатъчно защитени. Например, Западна Африка, това е, е най-отворената част на света. Има таван на 5% за предоставените помощи, което не е нищо. Това е регион, който не е достатъчно конкурентен и също времено е най-силно отворен към света. Когато имаме селско стопанство, което не получава достатъчна подкрепа, което не е достатъчно защитено, тогава е много трудно да се спечели голямата битка в селското стопанство в световен мащаб трябва да се подкрепят, трябва да бъдат защитавани у нези, които а, са изправени а, пред голямото предизвикателство на конкуренцията. Има една организация, която подкрепя а, семейните ферми в Африка и те казват, че вие ни отказвате на нас това, което на вас вие е помогнало да постигнете успех в селското стопанство. Искам да подчертая е, и проблема с работните места. Това е третият компонент на тази тройна революция, за която говорих. Искам да се спа по-подробно на този въпрос. Съгласни сме, че трябва да се интензифицира производството, също да се акцентира върху еколог... екологичните аспекти. Има голяма разлика между селските стопани от юга и от севера. И, и това е свързано с а, разликите в агродемографско отношение. 65% в Африка, в Азия 50-55%, в страните в ОСР под 5%, в Франция 3%, в САЩ 1,7%, в света 40%. И това преминаване от 60 на 3% в Франция се осъществи в рамките на 150 години. И така, какво е положението с работните места? В световен мащаб липсват близо 1 милиард работни места. Сомавия, генералният секретар на БВ, е казва, че 1,1 милиарда работни места липсват. Е, дали тази разлика, дали тези разлики в цифрите е, водят до увеличаване или намаляване, какво ще се случи до 2050 година. Ние трябва да се оформим идея колко работни места са необходими. Има хора, които са изключени още на този етап, е, около 9 милиона. Вторият и източник е геомографското развитие. Всички сме съгласни, че ще има около 2, 2 милиарда души повече до 2050 година. Има също унищожаване на работни места в селското стопанство. И ако продължим да следваме модела 3% от работещите. Това означава, че ще са необходими 1,7 милиарда работни места допълнително. Геомографското развитие ако остане на това ниво, ще са необходими над 3 милиарда нови работни места. И така в заключение, считам, че моделът от 3% активни селски стопани няма да се реализира в Африка и в Азия. Само селските стопани, които имат устойчиви семейни фирми, ще ни помогнат да се справим с тези три основни предизвикателства, които представих в началото на моето изказване. Bardzo dziękuję za to przedstawienie благодаря ви за тази презентация. Вие представихте международните аспекти на семейното замеделие. Представихте семейните ферми в други райони на света. Виждаме, че има голямо многообразие. Нещо, което трудно можем да си представим просто е така. Сега бих искал да предложа да преминем към въпроси и отговори и след това ще приключим тази част от експертната дискусия. Господин Агньо е първи, той иска думата, след това господин Войчеховски и след това Капулаш Шантош. Господин Агньо. Благодаря, господин председател. Обръщам се към всички оратори. Има два вида динамика, два вида ферми, прогресират в Великобритания, независимо от реформите на ОСП. На първо място вертикалната интеграция. Супермаркетите искат абсолютна проследяемост. И фермера, семейният фермер, жертва своята независимост, но му се гарантира разумна цена за продукцията, стига той да използва онези суровини, които му предлага супермаркета. Защото супермаркета иска да има проследяемост, иска да знае откъде са дошли изходните материали. Значи фермера може да процъфтява в такъв сценарий, но не е толкова независим от колкото би му се искал. Какво смятате? Трябва ли да има такава система, защото тя пречи на свръх големия внос, защото при вноса не може да се гарантира проследимостта. Тази динамика, за която говоря, набра голяма скорост, след като станахме свидетели на скандала с конското месо. Знаете, един супермаркет в Великобритания твърдеше, че продава говеждо се оказа, че е конско месото. И втората динамика, за която говоря, представете си традиционна ферма, семейство, което се занимава с свиневътство. Изведнъж се оказва, че рисковете на производство са твърде големи и тези хора дават под найем своята ферма на една голяма компания, общо взето продават всички ресурси, с които разполагат и те вече не са фермери, те продават всичко, което разполагат, включително и работната ръка. Тази практика става твърде популярна. Тези неща се случват без Брюксел да оказва какъвто и да било натиск. И накрая искам да разбера дали това се случва в други страни. Британското население като цяло се противопоставя на големи животновъдни ферми. Ако един фермер иска да гледа хиляда млечни дойни крави, то ще трябва да има специално разрешение за това. От държавата дори и да се гарантира, че този фермер ще разполага с най-новите технологии, че ще даде работа на ветеринар и ще се премахва по специален начин, чрез технологии, мириса на тора. Дори всичко това да се направи, за да има толкова животни на едно и също място, се изискват специални процедури, разрешения и хората като цяло са против нещо подобно. Искам да разбера какво смятате вие по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за този дебат. Той е изключително интересен. Аз искам да благодаря на всички гости и оратори за техните интересни презентации. Въпросът за семейните земеделски стопанства е нещо, което вълнува поляците. В полската конституция има разпоредба, според която селското стопанство в Полша се основава на семейно земеделие. Съответно, от дълго време се оказва натиск е, сега да се промени тази разпоредба и тя да стане задължителна по своя характер в един нов нормативен акт. Само, че европейското законодателство пречи на всичко това, защото ако искаме да приемем такъв закон, който да дава преференции на семейните ферми, то това би било в разрез с правилата за единния пазар, свободния пазар, за свободната конкуренция – аз мисля, че трябва да проведем дебат и то сериозен относно преференциите за семейното земеделие и включването на тези преференции в европейското законодателство. Ако имаме все по-големи и по-големи стопанства, които да произвеждат само по промишлен път, те ще придобият цялата земя и няма да остане нищо за другите. Ако защитим семейното земеделие, защитаваме европейския модел на земеделието и гарантираме устойчиво бъдеще. А с тази оговорка, естествено, трябва да приемем, че положението в различните държави е различно. Когато се присъединявахме към Европейския съюз, ние успяхме да си договорим 12 годишен преходен период за полските земи. С други думи, в рамките на 12 години чужденците нямат право да купуват полска земя. Този период обаче сега приключва. В различните държави има различно уреждане на този проблем. Във Франция всеки може да купува земя, но на практика само фермера, който обработва земята я купува. И аз подкрепям една такава практика. Това е законно право на, на фермера. Същото въжи и за Германия и за повечето държави членки, така наречени стари държави членки. Не знам какво става в другите нови държави членки, но в Полша нашите земеделски стопани няма да имат никакъв шанс да се конкурират с другите. И тук нещата не се свеждат само до проблема с гражданството. Ако един фермер от друга страна иска да купи земя в Полша, добре така да бъде. Само, че това не е единствения проблем. Притесняваме се, че ще има неравенство, ще има унищожаване на възможностите за по-бедните фермери от изтока да се конкурират на пазара. И ето защо ние смятаме, че тук трябва много внимателно да се обмисли проблема. Това е проблем за целия Европейски съюз. Разликите не изчезват просто така. Източните германски провинции са част от Европейския съюз вече повече от 20 години и виждате, че има разлики в економическото положение. Ние сме членове на Съюза вече 10 години, но има разлика в нашето економическо развитие и економическото развитие на другите страни. И най-лошото от всичко е, че е, това не се отразява в е, разпределението на преките плащания. Един от ораторите говори за генномодифицираните организми. Аз съм е, съгласен, че онези, които отглеждат ГМО, трябва да не получават помощ от Европейския съюз. Жалко е, че не получихме мнозинство по този въпрос в гласуването на пакета за ОСП, но трябва да решим какво земеделие искаме за бъдещето традиционно, естествено или генно модифицирано. Не мисля, че ако поемем по пътя на генната модификация, ще стигнем до някъде. Не мисля, че Европейския съюз трябва да дава субсидии за генно модифицирани организми. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Вашето изказване беше като една нова презентация, но ви благодаря така или иначе, господин Капула Шантош. Благодаря, господин председателю. И аз искам да благодаря на нашите докладчици за изключително интересните представения. Искам да кажа следното. Аз съм от една страна, където малкото замоделие е изключително важно. Това е по исторически причини. Имахме либерална революция в началото на 19 век, както знаете. След това бе прекратено, наследяването от първородения и след което се раздробиха много земите, защото, както знаете, тогава хората имаха много пари, извинете, много земя и тя се разпределяше на всички синове и дъщери и съответно се разби земята на малки парченца. Затова при нас има много малки предприятия и земята наистина е много раздробена. Аз а, бях докладчик за а, ОСП, основните регламенти, които разгледахме, затова се опитах да включа мерки, които да насърчават дребното земеделие, защото той има особено важна роля във времена на криза, особено времената, в които живеем сега. Голямата част от тези предприятия или стопанства са стопанства, които се занимават с най-различни неща. Да речем има едно семейство, което се занимава с обработване на земята, друго се занимава с животновътство и така нататък Тоест, по, по този начин всек, всеки един прави това, което може, общо резултатът е полезен за всички. Не мисля, че резултата от преговорите ни по ОСП е добър за малките земевладелци. Голямата част от колегите тук знаят, че имаше големи възражения за тези дискриминаторни мерки а, срещу дребните земеделци, но мисля, че успяхме да ги защитим Имахме преразпределителни плащания, които успяхме да въведем, намаляване на сумата над 150 000 евро, след това екологичните мерки, 80% от земеделските производители ще получават тези средства. Това са всичките онези, които имат под 10 хектара. Това е, така или е, иначе, обаче това е много малко. Това го каза и госпожата в началото, поне аз мисля, че тя отправи критика за към преструктурирането на стопанствата. Голямата част от тези стопанства, ако не се занимават с различни дейности, няма изобщо да бъдат устойчиви. За това и те самите диверсифицират. Сега не искам да защитавам а, онези, които довеждат другите до пълна мизерия, защото, както знаете, много от малките ферми не успяват да живеят достойно и да си изкарват хляба с това. Много често фермерите няма друга альтернатива. Единствената им альтернатива е просто да спрат да са замеделци. И този пример го има много често в Португалия. 20, последните 25 години, всъщност тогава влязахме в Европейския съюз, имахме 90 000 стопанства. Сега имаме 7 000 такива. Тези 7 произвеждат два пъти повече. И подчертавам, два пъти повече от това, което произвеждаха тези 90 хиляди преди това. А, и пак са под а, средния европейски размер. И като земя, и като брой крави на стопанство. Става дума за производство на мляко, в крайна сметка, в този пример. Така че искам да се обърна към първата ораторка. А, да, казахте че не трябва да се позволява преструктуриране на стопанствата, което да сложи край на дребното земеделие. Но има доста малки предприятия, които наистина са, не, са неустойчиви. Единственият вариант за тях е да се съберат, да се агломерират, за да може да се стигне до един размер, който да бъде е, устойчив, да могат да си изкарват хляба и да живеят с достоинство. Затова искам да попитам следното. Критикувате ли вие преструктурирането или не, или аз не съм разбрал правилно и от какво ниво нататък според вас трябва да има такова преструктуриране и кога би било то приемливо? Не знам дали се обясних добре. Пан посел Яр, пан посел Калиновски. Господин Яр, господин Калиновски и така приключваме с желаящите да се изкажат. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя последния изказал се. Просто имаме различни отправни точки. Говорим за това какъв е проблема с растежа. В Германия провеждаме структурни промени вече от дълго време насам и много хора напуснаха земеделието като отрасъл. Това обаче е и последица от индустриализацията на селското стопанство. Понякога структурните промени представляват монета, която има две страни. Понякога напускането на хората в сектора дава стимул за развитие на агроиндустрията. Когато говорим за устойчивост, семейните ферми могат да се похвалят с много голяма устойчивост. Това е част от техните присъщи характеристики. Семейните ферми разсъждават поколенчески, ако мога така да се изразя. И още нещо. Както казаха колегите, има проблем с намаляването на населението, с е, напускането на населението в цели региони. Ето защо трябва да се предвидят политики в това отношение. Най-вече когато безработицата нарасне. Трудно е да се спре отлива на хора от селското стопанство, но нещо трябва да се направи за политиката на растеж за онези региони, които са засегнати от отлива на население. Ако не дадете възможност на земеделието да се развива, така или иначе ще се губят работни места, колкото и време да отнеме това. И ако трябва да се върна към темата за растежа, както вече беше казано, Семейните ферми са в историческото ядро на нашето земеделие. И те имат допълнителна полза, тъй като са устойчиви. Когато говорим за защита, обаче защитата не трябва да бъде твърде голяма. Има разлика между защита и пълно осигуряване. Трябва да се намери равновесието тук и въпроса към доктор Плас е как точно да определим тези семейни ферми, какво точно представляват те. Въпросът е освен това дали в дългосрочен план имаме нужда от големи промени. Не искам да монополизирам дебата, така че приключвам. Господин Калиновски, благодаря. Три въпроса от моя страна. Първо, структурните промени в Полша през 80-те години бяха големи. През 80-те години имахме 800 хиляди производители на мляко. Днес имаме около 180 хиляди доставчици. Така че виждате какво означава реалната промяна. Колко голяма е тя само в рамките на 20 години. Мисля, че промяната беше нещо положително. Промените в Полша продължават. Мисля, че те са в наш интерес. Само, че нашата цел не е, според мен, да, да стигнем до нивото на Западна Европа и това трябва да бъде обосновано с социални и економически аргументи. Така че не ми се иска да, да, да стигаме до положението на Западна Европа. И на второ място, Хареса ми какво каза е, учената от Германия, именно, че не трябва да се основаваме само на статистика, а да гледаме в дълбочина. В Полша имаме 1,4 милиона души, които подават молби за земеделски субсидии. Това отговаря на статистиката, която имаме за броя на стопанствата. Само, че живота продължава. бих казал, бих предположил, че 30% от тези, които подават молби за субсидии, не са фермери. Те подават молби, е, защото имат земя, която в миналото е била работеща ферма, но това вече не е така. И още нещо. В Польша има страхове по отношение на свободната търговия с земя, след като изтече преходния период. Има такива страхове. Ако трябва обаче по-конкретно да се върна на казаното от колегата от Полша Войчеховски, ако погледнете опита на Дания и на Франция, преди да подпишем нашия договор за присъединяване към ЕС, ние въведохме инструменти в полската правна система, като максималния брой хектари, които могат да бъдат обект на структурни реформи. Естествено, едно нещо е закона на хартия, друго е практиката. Надявам се, че в крайна сметка ще успеем да се справим добре с структурните реформи. Благодаря. Никой друг не иска думата. За наше щастие, всъщност не, някой иска думата. Господин Агню. Проявявам интерес към казаното по отношение на полското земеделие. Господина преди мен каза, че много хора в Полша подават молби за субсидии, но не обработват земята, която в миналото е била обработвана. Какво се случва с тази земя? Тя в крайна сметка представлява ли стопанство или не? Бихте ли обяснили? Председателя. Може би има обработка, но не толкова интензивна. Може би това не е станало ясно по някакъв начин. Господин Калиновски, както председателя справо каза, тази земя се обработва. Но това се случва последния начин. Няма официална лицензия за нещо подобно. Нека така да го кажа. Председателя, благодаря. Сега давам думата на нашите гости. Искам да ги помоля да бъдат максимално кратки. Ja, ich danke für Ihre vielen Beiträge, Statements und auch. Ähm, Благодаря. Важно е да погледнем и другите примери, които показват което споменахме. Имаме примери и от статистиката. Те показват видовете ферми в целия съюз. Не искам да критикувам никого. Исках просто да дам, да дам различни примери, защото често се установява, че слагаме на едно място хора, които нямат нищо общо. Тоест, Малкият бизнес означава семейен бизнес, а то не е така. За мен нали, тук има разлика. Нека да ви кажа как гледам аз на случващото се. Ако погледнем по-надалеч, нека да погледнем примера с Нова Зеландия. Млечния сектор, пазарна либерализация, там нещата почти се бяха провалили, но сега в Нова Зеландия а, има много добро млекопроизводство и то конкурентно. А, такова глобален мащаб. Мнозина казват, успели са да го управляват, сега са конкурентоспособни и съществуващите стопанства наистина са економически устойчиви. Браво на тях! Какво се е случило обаче с онези, които са отпаднали от състезанието? Сега не искам да критикувам отделните държави, но ако погледнем различните ферми които са затворили врати в Португалия и погледнем конкретиката, нещата се оказват свързани с структурни проблеми, например броя им. Можем също така да разглеждаме на това и на и за, от, положителна, от положителна гледна точка. Госпожа Давидова говореше за застаряването в фермите. Понякога фермите затварят заради това. Младите са отишли да работят нещо друго, така че това може би е положително, положителна тенденция. Няма обаче да казвам сега дали това е добре или е зле. Не, ако погледнем по-внимателно, ще видим, че не се налага да има такъв тип защита, защото Нещата се случват на пазара. И ако хората не успяват да се конкурират, то тогава може би не е лоша идея да променят заниманието си. Ако погледнем обаче връзката, едва ли ще трябва да се казва това замеделие трябва да се насърчава, а не друго. Не. Според мен трябва да се видят различните видове ферми, типове ферми и да видим изискванията за тях. А, чисто и просто да се отвори пазара от там насетне. Следващия оратор. Um, if I can answer to some of the question arise... Отговоря на част от въпросите, които се зададоха. Част от нещата, които споменахте по отношение на семейното земеделие в Европа, са сходни на случващото се в Африка. Един от основните проблеми на фермерите там е достъпа до пазари. Възможност за достъп до пазара по един добре организиран начин – смятаме, че има местен пазар за местните продукти. Когато говорим за подкрепата за фермери в Африка, Азия, Централна Америка, Южна Америка, не мислим за износа или подкрепа на пазара за износ. Каква е първата стъпка? Самодостатъчност т.е. достъп до храна за местните семейства, за местните фермери и след това достъп до местния пазар. Какво предлагаме? Модел за развитие на местно ниво. Има различен опит и в Италия и в Европа последните 20 години сме забелязали различни проблеми. Проблеми в Африка, които европейците са имали през 50-те, 60-те години на миналия век. Проблемите са същите. Пак са свързани с организация. Достъп на пазари умения и социалната стойност на фермерството. Ние работим в Кения сега. Фермерите там инвестираха в образованието на децата си и когато го направят, губят възможността да имат работници за фермите си. Децата и момчетата, когато бъдат образовани, стигнат до някаква диплома, решават да не са земеделци, защото вече това не е приемлива работа за тях. Какво трябва да направим? Трябва да променим земеделския модел – Това се случи и в Италия. Единственият факултет, където има повече студенти е земеделския факултет, т.е. има интерес в земеделието. виждаме проблема с качеството и проследимостта на продуктите да идва от Африка или поне не сега, в а, този по-кратък период. Други са проблемите на развойното сътрудничество. Зинкуя и пана Юш в тези хиляди на podsumowanie. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на вас, за да обобщите. La première remarque euh, à la question. Първо по въпроса на колегата от Англия. Ние живеем в световна система на хранителни на продукция. Тази световна система, която се защитава от е, Световната търговска организация, има някои предимства, свързани с цената, с достъпа, с безопасността, но като цяло можем да кажем, че има по-малко смъртни случаи, дължащи се на употреба на храни. В социално-екологично отношение е, има някои външни ефекти. Има унищожаване на природни ресурси, на подпочвени води, Има концентриране и изключване на части. Такива са реалностите. И това е видимо в цял свят. Има териториализирана система, що се отнася до селско-стопанското производство и потоците в регионален мащаб. Обръща се повече внимание на околната среда, на заетостта. Става дума за производство, което е в близост до потребителите. В нашите страни, както и в САЩ, цените за експлуатация не са паднали. Трябва да се отчита и подпомага тази териториална система, защото това означава в очите на потребителите качество, по-лесна проследяемост и прочее. Аз съм изучавал регионалната политика в всички 28 региона и те следват този модел. Това по първия въпрос. Вторият въпрос също е важен. Колегата, който го зададе, не е вече в залата. Става дума за това дали трябва да има право или поне трябва да има защита. Имаше преди време ясен модел в Франция. И политиката беше изградена около този модел. Имаше наблюдение на пазара на земя. В организациите, които управляват поземлените ресурси, участваха в тях много от фермите. И последните няколко въпроса, и с това приключвам относно колко големи са фермите, колко души работят в тях. Това не е въпрос само на селското стопанство, То е свързан изобщо с пазара на труда. Има хора, които напускат селското стопанство, има тази, тези 3%, през 70-те години в Франция вече имаше такова намаляване на хората, занимаващи се със селско стопанство. Но нямаше структурна безработица, докато сега такава има. structure, il y a très peu d'économies d'échelle. Euh, il vaut mieux avoir 3000 hectares, а не 3. По-добре е да има по-голям брой производствени единици. Това е важно и за работните места. Трябва да има кооперации, организации на производителите. Има опасност да изчезнат економите на мащаба. За економите на мащаба ние не сме по-ефикасни с хиляда или с 10 е, хектара. Благодаря. Така приключихме с тази част. Благодаря ви за участието. За една минута прекъсваме. За да може тук да седнат следващите оратори. takiej części, w której wystąpi, wystąpią rolnicy. Myślę, że... Продължаваме към третата част. Там ще чуем становищата на фермерите. Това ще бъде най-доброто заключение на деня. Какво мислят фермерите по въпросите, които обсъждахме? Ще помоля да дойда тук господин Штефо от Чехия, Шварцман от Австрия, Адамс от Латвия.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 Państwa, jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. Jeszcze raz. И така, готови сме и можем да започнем. Отново, добре дошли. Казах го вече, това е най-доброто заключение, най-добрия край за днешния ден. Първо ще дам думата на господин Штефл от Чехия. знаем спецификата на земеделието в тази страна. Имате наследство от комунистическата система, трансформации в страната. Имате дума. Takže dobrý den, vážené dámy. Добър ден, дами и господа. Искам да се представя. Казвам се Яна Штефля. Аз имам 416 хектара, биологично производство, 135 е хектара обикновено производство. Работя заедно с брат ми и съпругата ми. Те се занимават с административната част. От 2011 година работи с нас и моя син както и този моя племеник. Ние също отглеждаме на 20 хектара картофи. Имаме също пасеща и площи засети с пшеница. Имаме асоциация, в която участват 2500 фермери, както и собственици на ферми за отглеждане на овце и други. От 1998 година функционира асоциацията. Тя е част от Националната камера. Ние представляваме класическото фамилно производство. Ние сме за устойчиво производство, за запазване на а, селския пейзаж. Има големи предприятия, които обхващат хиляди хектари. Тези, които отглеждат е, е, култури, съскостопански култури, живеят е, също на място, така че ние запазваме пейзажа, природата и за бъдещите поколения. 2014 година не беше само година на семейството, семейното земеделие, но и на семейството. При нас става унаследяване на земята от членовете на семейството. Ние следваме модел, който се използва от, е, хилиед, е, от е, столетия. На следващо място семейните ферми също допринасят да не се води до унищожаване на поземления фонд. Тези ферми съществуват от столетия. Е, те прилагат е, естествени методи на отглеждане на животни и като цяло следват е, здравия разум. Има два елемента, които са различни. Те са свързани с различна позиция на пазара, с различни цени. Големите ферми са дружества, които обработват огромни площи, които са взети под найем. Собствениците понякога могат да не искат да се включат в кооперации, обаче след 1989 година бяха създадени нови фирми, ферми, но тези ферми първоначално, които хората получиха обратно, бяха в плачевно състояние. Виждате някои кадри на екрана. Искам да ви покажа как се развили фамилните ферми, в какво състояние са били получени и в какво състояние са в момента, когато са били част от кооперативите, как са изглеждали и след 20 години на обработване от семейства, как изглеждат сега. И така, ние започнахме от нула, но сега ние гледаме към бъдещето на семейните ферви. Виждате каква е огромната разлика между състоянието на фермите през 1990 година и сега. Но за сега Министерството отказва да подкрепя финансово малките съскостопански стопанства, фамилните ферми. Бихме могли да говорим обаче, според мен, за подкрепа на малки ферми, които са 30 до 50 хектара в някои случаи. Жалко е, че Министерството отказва да подкрепи финансово дребните ферми, както предлага Европейския съюз. не се отчита площа, която се обработва. Има също и подкрепа в, в натура за някои от фермите. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря. Сега давам думата на госпожа Шварцман, която е фермер от Австрия. Имате думата. geschätzte Damen und Herren, zuerst einmal... Дами и господа, първо искам да благодаря на ООН, както и на Европейския парламент за Международната година на семейното земеделие. Така се съсредоточава вниманието върху една система, разработена от Европа много успешно и това са точно семейните стопанства. Това бе практиката ни в миналото, ще бъде и в бъдеще. Хората развиват економиката и не парите управляват економиката, защото ако те управляват, семейните ферми ще изчезнат. Без конкуренция хората от, изпадат от пазара. Но забелязахме в нашето общество, че продоволствената сигурност е важна, търси се многообразие. Много се радвам, че нещата се развиват в тази посока. Семейните ферми имат много силни страни, те стават все повече. Обедена съм с това. Нека ви кажа къде живее моето семейство и как живее. И тогава това, което вече казах, ще ви се стори естествено. Ние живеем до езерото Констанц. Там е нашата ферма. Имаме 11,5 хектара. имаме млечни крави. Съпругът ми работи в Алпите. Имаме 418 метра над морска височина. Работим с още 5 фермера. Имаме общ холдинг, където събираме над 100 крави. Освен млечни крави, имаме и производство на сирене, алпийско сирене. Имаме една отлична възможност да се свържем пряко с потребителите и да удовлетворим техните нужди от продуктите, които предлагаме. Трябва да отговорим на конкретни изисквания и смятаме, че основното е да има диверсификация на малките ферми в Австрия. Ако погледнем структурата, имаме 173 000 семейни ферми, 36% от тях се управляват от жени, среден размер 19 хектара, само 5% от фермите в Австрия са по-големи от 100 хектара. 5,4 човека живеят средно в всяка ферма, 99% от тях са семейни ферми, 36% от тях се управляват от жени, и това ни слага на трето място след Латвия и Литва. 70% от обработваемата земя е в планински райони, необлагоприятствени райони. Местните планински райони са това. Затова сме се съсредоточили върху многофункционалното земеделие. То почива на три стълба. Първо, производство на храна. Търсим отлично качество, а не количество. Регионалното многообразие е изключително интересно и трябва да се възползваме от него. Искаме да направим така, че да се запази селската структура. Не всичко, което правим а, в планините, може да се извършва от големи машини. Когато погледнем семейните ферми, установяваме, че имаме различни системи и това е голяма полза за обществеността. А, е, Имаме пряк маркетинг, предлагаме почивки във фермата и предлагаме добра храна, ноу-хау, туристически разходки. Ако погледнем отделните аспекти, можем да кажем, че околната среда там е чудесна, тя подпомага населението, ни дава възможности за доходи. Като погледнем фермите в планинските райони, тези ферми могат да успеят и отговарят на изискванията на населението. Ако погледнем селското развитие или развитието на селските райони, можем да кажем, че то получава подпомагане и това е част от ООП. Ако погледнем на селското развитие в целия Европейски съюз, трябва да кажа, че то се разглежда много положително. Освен това, се опитваме да направим така, че да подкрепим възможностите за обучение в тези неблагоприятни райони в планините, особено за малките семейства, за да може общността да остане сплотена. Мисля, че тези примери показват потенциала на семейните ферми. Има и някои рискове, разбира се, които трябва да се споменат. Хората отново са в центъра, семейството също. Необходимо е обучение, както и социална политика. На второ място, когато говорим за семейни ферми, трябва да мислим най-вече за а, наследяването и приемствеността. Тоест, това, което сме постигнали, трябва да бъде предадено нататък. Искаме да запазим а, разнообразието и начина по който работим с природата е изключително важен за тази система. Това е изключително важен принцип семействата, семейните стопанства са в сърцевината на нашите селски райони. Те са онези, които предлагат висококачествен начин на живот в тези райони и не бива да забравяме, че има определени елементи, които заплашват този крехък баланс. Семейните стопанства трябва да се разглеждат като постоянен и стабилен елемент – на местния ландшафт. Трябва да има политики, които да бъдат съсредоточени върху развитието на тези райони. Имаме нужда от достойно заплащане за положения труд, но трябва да развием също така и мрежи за местни услуги. Не бива да забравяме, че семейните ферми много често са жертва на прекалено голяма бюрократична тежест. Една семейна ферма в Европа, според мен, трябва да си остане успешен модел и е изключително важна, за да имаме едно живо а, село а, в а, Европа. Благодаря, казва председателят. Доколкото разбирам, Част от вас искат да си запишат телефона ви, за да могат да дойдат на почивка при вас, когато приключи нашия мандат, да ви дойдат на гости. Сега представителя на Латвия, господин Адамс. Labdien, mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas. Здравейте, аз се казвам Каспърс Адамс и съм латвиец. Аз съм само на 28 години, може да ме наречете сравнително млад или сравнително стар, зависимост от гърната точка. Аз съм земеделец, фермер, трето поколение земеделски стопанин и както виждате от моята биография, нашата ферма е сравнително голяма. Ние започнахме своята дейност, моите родители я започнаха през 1994 година. Започнахме да отглеждаме говеда. Сега имаме 300 глави, имаме 600 хектара земя, 300 притежаваме, 300 сме на Ели. Това може да изглежда като голяма площ, но за нас не е чак толкова много, ако се сравним с други страни. В Латвия има много земи, които могат да се обработват, но процесът отнема време. Ние прочистваме земята от храсти, от нежелани елементи и започваме да обработваме, но както вече ви казах, това отнема много време. Така ли е, че потенциала за земеделие за разширяване на обработваемата земя е достатъчно голям. Моите родители са на около 50 години. Аз работя в стопанството, което имаме, но през 2010 година исках да поразширя своята дейност и участвах в създаването на единствения до сега в Балтийските страни търг за продажба на добитък. Моя дядо също беше фермер още от 54-та година. Той се занимаваше с производство на мляко, след това започна да отглежда говеда, внесе породи от а, Франция, от а, самото си детство знаех, че и аз ще бъда заед в селското стопанство. Винаги съм участвал във всички срещи и решения на семейството за това как трябва да се процедира, как трябва да се развиваме и общо заето винаги съм се учил от опита и от грешките. Тук в моята презентация виждате, че смятам, че всеки трябва да намери своето място в провинцията. За младите хора е много трудно да живеят на село. Естествено, те предпочитат да отидат в града и да работят там. Мисля, че за да бъде една семейна ферма успешна и то в течение на няколко поколения, трябва да се намери пресечна точка между поколенията – Младите хора не могат да се справят без помощта на родителите си. Разбира се, има много млади фермери, млади хора, които започват от самото начало. И тогава в такъв случай е необходимо да се намери подкрепа от някъде. Мисля, че в почти всички държави членки има организации, които помагат с обмен на опит, правят се специални обиколки, срещи за обмен на най-добри практики и на опит. Това сътрудничество се разширява всяка година и мисля, че е изключително важно. За мен конкретно е много важен факта, възможността да мога да оставя стопанството на моите деца. В Италия, в Латвия по-скоро, моя план се насърчава благодарение на търговете, които организираме. Нека да ви дам сега няколко данни за сектора на говедовътството в Латвия. Средно стопанствата имат по 20 крави. Размера на земята средно е 50 хектара. Броя на главите в едно стадо е 744 в, в, в нашето стадо. Има някои ферми, които са доста големи. 2000 хектара. Имам един приятел от Холандия, който казва, че в Холандия има само една ферма, която да е 2000 хектара. В Латвия обаче има доста големи стопанства. 90% от говедата се изнасят за Европа. Латвийците не дадат много говеждо месо, то е скъпо, економическото положение не е толкова добро. Затова ние залагаме на износа. По отношение на търговете, това не е нещо ново за Европа, но за балтийските страни това е нещо ново. Това е иновативно решение за търговията. Нашата асоциация обединява около 700 фермери. Ние не сме кооператив. Това не е нашата правна форма на сдружение. Има кооперативи, имало и в миналото такива кооперативи, но много от тях изчезнаха. Аз избрах друга форма – Организираме търгове и онези, които желаят да участват, могат да го правят. В продължение на 4 години нашата популярност се увеличаваше и сега на тези търгове участват фермери и от Литва, и от Естония, но не може естествено да се транспортира добитък на големи разстояния. Виждате как изглежда една такава ферма? Тя датира още от времето на Съветския съюз. Какви са проблемите? Големите играчи на пазара стават още по-големи. Малките фермери не могат да ги следват, да се справят с е, тях. Е, Средно големите ферми напредват по-бавно, отколкото големите ферми. Малките фермери не могат да се конкурират и ето защо хората се опитват да намерят помощ. Аз помагам с организирането на търгове. В миналото за продажбата на една крава се даваха определени пари. Сега обаче при търговете има възможност за закупуване на много глави добитък при добри условия и така се продава по-лесно. Има много проблеми пред селското стопанство и аз мисля, че за да започнем да ги решаваме, първо трябва да привлечем образовани млади хора в селското стопанство. Не можем да пренебрегваме тази страна на въпроса. Миналата година Европейския съюз имаше проект за млади фермери, и благодарение на този проект, само в рамките на говедовътството в Латвия се създадоха 50 ферми. Млади хора, които са завършили университет, решиха да се занимават с отглеждането на добитък. Още нещо, което не трябва да се забравя, и то е конкретно свързано с спецификите на нашата страна, Фермерите създават работни места в провинцията. Когато произвеждат, когато е, продават е, в, е, в провинцията, те създават работни места. Трябва обаче провинцията, селото да се превърне в нещо по-привлекателно Един от новите феномени, които наблюдаваме са станциите за биогаз. Идеята сама по себе си е добра, но мисля, че тя ще успее само ако фермерите се ангажират с а, тази идея. Едва когато един фермер вече се е установил а, и неговата ферма за говеда работи добре, той може да се ангажира с производството на биогаз. Не може обаче да се дава в ръцете на хора, които не знаят нищо за земеделието, да се занимават с биогаз. Те изграждат станция в средата на полето и вследствие на всичко това в радиус от 50 км за фермерите е много трудно да придобият земя, защото има увеличаване на цените на земята, на суровините. А производствените цени не се увеличават със същия темп. В един регион на Латвия имаше проект за изграждане на биогаз станция – Местните власти в крайна сметка прекратиха този проект. И ако трябва да се ориентирам към приключване, земята е ограничено количество. Този факт не може да се промени. Ние обаче трябва да се опитаме да променим онова, което може да се промени. Земята трябва да се използва за земеделие. Фермерите от своя страна трябва да са образовани. Най-важното обаче е да привлечем млади хора на село. Благодаря. Bardzo dziękujemy za ciekawe prezentacje. Благодаря ви за тези интересни изказвания. Моля ви да бъдете съвсем кратки. Ако ще задавате въпроси, трябваше да приключим в 5 часа, така че ви моля да сте пределно кратки. Господин Агню, заповядайте. Обикновено съм кратък. Към представите на Чешката република. Вие казахте, че семейните фирми могат да спрат намаляването на спадането на цената на поземлената собственост. Това малко ме озадачава. Ако не се обработва една земя от семейство, защо смятате, че а, има а, спад а, в цената й? Вие всички получавате плащания, едините плащания на площ, нали? Към представителя от Австрия. Искам да ви поздравя, че може да си изкарате прехраната върху 11 хектара. Да произвеждате готова продукция, да ги реализирате на пазара. Имате ли наблизо голям град е, или пък е, хората, които искат да закупят вашата продукция, трябва да пътуват е, до вашата ферма. За представители на Латвия, след 40 години, може би, ще имате по-различна успешна кариера, но вие говорихте за биогаза. Какво става с него? Дали се превръща в електроенергия на във фермата и след това се включва в националната електропреносна мрежа. Въобще какво се случва с а, газа? Председателят, благодаря ви много. Госпожа Ягля има думата. Благодаря, господин председател. Аз също ще се опитам да бъда кратка. Искам да благодаря на тримата оратори. Мисля, че всички научихме нови неща от тях. Имаме трима души, които са дошли за среща с нас. Те представляват три различни вида семейни ферми. И аз а, чух някои неща, които ми а, прозвучаха познати. И считам, че като политици, които се вълнуват от селското стопанство, сме впечатлени от това, което казвате. Когато говорим за семейни ферми, не става дума само за това дали са малки или големи. Ще оставите ли нещо на следващите поколения? Тази сутрин обсъждахме делегираните актове и трябва да създадем възможност да се намали бюрокрацията. Вие ясно казахте, тъй като казахте, че нямате никой във вашата ферма, която, който да се занимава с секретарска работа освен цялата работа, която връждате, трябва да се занимавате и с документацията. Тази сутрин ние проведохме дебат в този смисъл. Елизабет Костинг, ние ще продължим да защитаваме семейното земеделие и Европейската комисия трябва да си помисли отново какво предлага в бъдеще. Благодаря. Следващият оратор е господин Яр. Съвсем навързо, господин председател. Всички искат. Какво бихте казали? Какво е вашето мнение за общата селскостопанска политика? Какво бихте казали на политиците? Благодаря. Госпожа Костингер, исках да поставя същия въпрос като Питър Яр. Дали имате някакви желания? Жалко е, че нямахме достатъчно време за задълбочена дискусия, защото вие сте истинските експерти, вие сте хора, които се занимавате на практика с земеделие във вашето ежедневие. За нас беше много важно също да чуем мнението на експертите, които имат по-различен опит на място. Председателят, дами и господа, повечето от направените бележки бяха комплименти към вас, напълно заслужени. И всеки от вас има по една минута за отговор. Госпожа Шварцман. Да, ние имаме 11,5 хектара. Какво бих искала да видя? Имаме много различни стопанства и, и трябва да забасим това многообразие. Не можем да определяме фермите само като малки и големи, защото работим в рамките на различни структури. Ако видя какви са структурите в а, а, нашия регион, фермите не са големи. Ние искаме да останем жизнеспособни в полза на всички живеещи в региона. За нас е важно да гарантираме, че винаги ще обръщаме основно внимание на хората и хората да могат да продължат да работят в селските стопанства, да могат да предават а, своите стопанства на следващите а, поколения. Разбира се, те трябва да получават а, подкрепа трябва да си помислите колко души работят в фермите, колко е идеализъм съществува, колко важно е за бъдещите поколения това да остане жизнеспособна част от селските ни райони и от производството на храни. Господин стел. Аз говорих е, за намаляването на цената на е, земята. По-скоро имах предвид е, деградиране на състоянието на почвите. Имах предвид, че семейните ферми са по-достъпни за реализирането на различни екологични мерки. Както казах в началото, аз съм заместник-председател на Асоциацията на частните селски стопани и в тази асоциация членуват най-вече малки стопанства. Но при нас членуват най-вече малки ферми. Аз се оплаках от Министерството на селското стопанство, което не подкрепя земеделските стопани. Чешката република не плаща на площ ние имаме системата САПС и всички получават еднакви плащания за единица площ. 20 хектара, например, 5000 крони. Ако умножите по 5000, 30 000 хектара, ще видите колко е неравностойно е положението. Логично е всички да имат еднакви възможности. На базата на моя опит в семейното ни стопанство – Искам да кажа, че аз и моето семейство живеем на село и ще продължим да живеем там. Чешката република трябва да въведе подпомагане на малките семейни ферми. До 50, хиляди, до 50 хектара. Води се дебат имаме две възможности. Или да използваме дегресивния метод за големите а, стопанства и да достигне до 150 хиляди преки плащания. Тези решения всъщност не помагат на малките ферми. Благодаря. Председателят. Чувате ли нещо? par to jautājumu, kam tā biogāze ražo, ko viņas ražo elektrību. Господин Адамс, какво се прави с биогаза? Продава се на държавата. Използва се за електроенергия. Мисля, че винаги ще има различия в мненията. Фермерите, разбира се, бихме искали нещо повече. Ситуацията във всяка от държавите членки е различна и няма един универсален подход, който да е подходящ за всички и не може да се прилага за всички сектори. Мисля, че правилата трябва да са справедливи и да се учитат спецификите на всяка отделна страна, така че прилагания подход да отговаря на условията във всяка отделна страна. Председателят, благодаря ви. Така приключваме днешната ни дискусия. Благодаря ви най-сърдечно за участието. В заключение бихме могли да кажем, че едно семейно стопанство не е непременно малко по мащаби. Има различни ферми, както в Европейския съюз, така и световен мащаб. Има големи разлики между стопанствата в Африка и други части на света, например. Преди за малка ферма се считаше такава между 2-3 хектара, сега над 20 хектара се счита за малка ферма. Също, когато говорим за заетостта, можем да споменем и скритата безработица. Малките ферми също са важни в времена на криза. Същевременно те допринасят за борба с бедността. Те създават заетост. Мисля, че подходът, който се прилага, трябва да зависи от региона, за който става дума. Много неща трябва да бъдат направени от самите регионални власти, за да подкрепят земеделските стопанства, особено малките, защото ако са големи, те трябва да следват пазарните правила. Когато са малки, обаче те имат и други функции, за това трябва да бъдат защитавани в по-голяма степен. Например, те трябва да могат да се сдружават с цел оцеляване на пазара и се нуждаят от подкрепа и от регионалните власти, а не само от общата сълскостопанска политика. В реформата, осъществена в ОСП, се отчита спецификата на малките ферми. Това не е достатъчно. Но в заключение искам да кажа отново, че сме ви изключително благодарни. Надявам се, че ще се вернем отново към въпроса за семейните ферми, които са толкова важни за нашето бъдеще. Семейните ферми трябва да получат подкрепа, защото няма да могат да се справят с конкуренцията на пазара в противен случай. Когато говорим за свободна конкуренция, по-големите ферми имат превес. Можем да следваме примера на Австрия и да търсим други възможности за справяне с конкуренцията. Искам да Поздравя колегата Костингер. Тя може само да се горее с примера на своята страна Австрия. Виждаме, че в новите държави членки след края на социализма земеделието там също се променя. Благодаря ви отново. Считам, че имахме много добър обмен и това е въпрос, който може да бъде разгледан и в следващия мандат на парламента. И така, следващото заседание на нашата парламентарна комисия е 7 април. Това ще бъде последното ни заседание. Сигурно ще бъде и трудно. Беше трудно и тази сутрин. Решенията, които подготвяме по отношение на делегираните актове, не бяха никак лесни. Благодаря ви много. Председателят благодари и на преводачите. Jeśli nie ma то замикам по... Освен ако нямате други бележки, искам да обявя заседанието за закрито. Надявам се, че нашият председател се чувства добре. Благодаря ви.